Добре дошли на заседанието на комисията. Извинявам се за това, че малко закъсняхме. Заседанието на координаторите отне малко по-дълго от обичайното. Добре дошли. Надявам се, че работата ще е интересна за всички. Първата точка от дневния ред е въздействието на финансовата криза върху равнопоставеността между половете. Темата е изключително интересна. Много се радвам да приветствам тук госпожа Оснат Лубрани, която е директор на Фонда за развитие за жените на ООН, който има съкръщението УНИФЕМ. Добре дошла. Давам ви думата за презентация по темата, която ще продължи около 15 минути. След това всички ние ще имаме възможност да обсъдим вашата презентация и да задаваме въпроси. Добре дошли, имате думата. Моля. Morning, Благодаря. Добър ден на всички. За мен е огромна привилегия да съм тук сред вас. Това е привилегия и за Унифем. Искам да благодаря на всички членове на Комисията за жените на парламента за това, че дадоха възможност да представим част от данните, свързани с финансовата криза и въздействието върху равенството между половете. Информацията, която днес ще ви представя, идва от различни източници. Ще ви представя всички тях по-късно. В началото искам да кажа, че няма много данни, свързани с въздействието на финансовата криза. Част от анализа идва от предишна информация, получена по време на предишни кризи. Световната банка оповести, че 53 милиона души в повече от обичайното ще бъдат засегнати от финансовата криза, а 100 милиона още ще бъдат засегнати от енергийната криза, кризата с храните през 2008 година. Значи стотици милиони се борят за оцеляване. Вчера по новините чух, че САЩ и някои членове на Европейския съюз говорят, че вече се говори за излизане от кризата. В същото време обаче се признава, че още не сме изплували съвсем и освен това се казва, че възстановяването не е достигнало до най-засегнатите. Това въжи не толкова за САЩ и за Европа, а за развиващия се свят, който няма такъв капацитет за развиване на мерки за ответна реакция. Заплахите пред а, равенството между половете, образованието, здравеопазването, въобще всички цели на хилядолетието, всичко това е сериозно засегнато. Трябва да видим как се реагира по темата. Трябва да обмислим също така и качеството на здравеопазването. Очаква се значително намаляване на това качество и това означава, че жените ще трябва да се нагърбят с допълнителни задължения и отговорности, свързани с предоставянето на грижи за болни и възрастни роднини. По този начин намаляват и техните възможности за платена работа. Вероятно е момичетата в бедните страни ще спрат да посещават училища, тъй като семействата им ще са твърде бедни. През 2007 година момичета възлизаха на 54% от всички, които не посещават училище. Този показател ще, ще нараства и някои от тези момичета изобщо никога няма да се върнат отново в училище. Очевидно е, че радикална промяна в резултат от кризата ще има в сферата на заетостта. Ще се променят начините, по които мъжете и жените осигуряват поминъка си, както в развития свят, така и в развиващите се страни. Ще потребват години за възстановяване на нивото на заедостта и за много хора – никога няма да бъде възможно да възстановят економическото си положение до достатъчно ниво. Економиките се в много случаи са излизали бързо и от кризата благодарение на засиленото търсене. Обаче в момента има срив в търсенето, затова много промишлени и економически като цяло сектори западат. Това означава сериозно предизвикателство за страните, защото ще им бъде много трудно да осигурят заетост и особено качествена заетост. МОД съобщава, че 3 милиарда незав... 3 милиарда са безработните в света и от тях а, с... повече от половината са жени. 40% са жени. Скорошните данни показват, че докато скоростта на загубата на работни места при мъжете намалява, този показател при жените нараства. Очаква се 7,4% да бъде този показател при, през 2009 година в сравнение с 7% за мъжете. Жените губят работните си места, което ги застрашава все повече. Жените са особено уязвими в страните, в които економиката е насочена към износ. Жените работят в такива сектори и съставляват около 70-80% всички заетите. В момента намалялото потребителско търсене засяга такива сектори като електроника, производство на обувки и на дрехи, които имат голямо значение за жените, които са заети в тези сектори. Вие Знаете за някои случаи в Южна Азия, но в Африка хиляди нови работни места се създаваха за жените в текстилната промишленост и при производството на дрехи. Обаче в много страни, като Лесото, Кения, в момента тази индустрия е в изключително тежко положение. Подобна е ситуацията в Никарагуа. 85% от уволнените са жени и повечето от тях са основния доставчик на средства за своите домакинства. Подобни тенденции се наблюдават в Южна Европа. 44 000 души са изгубили работата си в България и жените Доходите от тях са 96% предимно в текстилната, обувната промишленост и при производството на дрехи. 40 хиляди души са загубили работните си места в Полша поради намаляването на износа. МОД смята, че жените ще бъдат изтласквани към несигурни работни места по-бързо, отколкото мъжете. В момента се наблюдава тенденция към нарастване на наемане на хора без трудови договори и без социално осигуряване. Същия доклад на МОД, извинете, доклад на ОИСР, посочва, че жените, които са мнозинство от работниците, са заети в нискокачествени работни места и те ще бъдат най-много засегнати. Кризата има особено сериозни последици за работниците мигранти. В Африка и Латинска Америка 50% от мигрантите жени в други страни въз... броят на мигрантите жени е 50%. А това също влияе неблагоприятно на страните, от които произхождат мигрантите, защото намаляват паричните преводи от работещите мигранти. Наблюдаваме такова намаляване поне с 15% в различни региони, включително Африка и Карибите. Затягането на мерките за контрол на миграцията в Европа и в САЩ също е важна тенденция – в някои страни се наблюдава увеличение на миграционните потоци, защото хората са толкова бедни, че те продължават да търсят работа в други страни, но тази тенденция може да намали поради това, че много страни затварят вратите си за мигрантите. Това засяга много страни, например Испания, където туризма и пазарът на луксозни стоки са засегнати много, но също така и земеделието е засегнато и оттам са засегнати много работници мигранти от Латинска Америка, повечето от които са жени. Очевидно, те ще започнат да работят в нелегалната економика, ще се стремят да работят колко се може повече и отново жените страдат много повече, защото те ще бъдат подложени на ненормиран работен ден и на твърде ниско заплащане. Бих искал да се спра между връзката Бих искал да спра на връзката между економическата криза и насилието срещу жените. Данните често могат да бъдат ненадежни, но някои изследвания посочват взаимовръзка между увеличаване на економическата криза и насилието срещу жените има влияние за въздействието на финансовата криза в Азия и е доказано, че кризата е повлияла върху нарастване на насилие срещу жените, включително и домашното насилие. В момента получаваме съобщения от убежища за жени и от горещи линии, които показват, че тенденцията към нарастване на насилие е факта. увеличава се броят на жените, които търсят закрила в резултат от насилието. И това съвпада с засилването на економическите затруднения. Стресът от загубата на работа е един от водещите фактори. Комисията за Азия и Тихоокеанския регион посочва, че нараства насилието срещу жените, включително домашно насилие и причината за това е економическата криза. Както споменах, проблемът със здравето на жените и момичетата предизвиква сериозна загриженост. Световната банка посочва, че докато момчетата и момичета по равен начин извличат полза от е, увеличаването на брутния вътрешен продукт при намаляването, при влушаването на економическите условия, момичета страдат много повече of women and girls is now at... Здравето на момичета и жените в момента е подложено на по-голям риск. В тежки времени жените се обръщат за помощ единствено само към държавно финансираните здравни служби, които и без това се намират в тежко състояние. Министрите на здравеопазването в Африка посочиха, че ще се наложи намаляването на бюджета за здравеопазване. Подобна е ситуацията и в Европа, и в Централна Азия. Няколко думи за реагирането спрямо кризата. Въздействието на кризата в жените изисква от нас да разберем как държавите реагират срещу кризата – е проучване на ОНЕ за 13 страни в Азия и Тихоокеанския регион разглежда различни видове мерки. Мерки за възстановяване на макроекономическата стабилност чрез създаване работни места и мерки, които се стремят да смекчат въздействието на кризата върху семействата и отделните лица. И всичко това, разбира се, има измерение свързано с равенството на половета. Първо, тъй като инвестициите в инфраструктурата са изключително важни за излизане от кризата. Много е важно какви точно инфраструктурните проекти. Например, в повечето страни строителите са мъже, но в Индия една трета от заетите в сектора са жени. Има също така добри примери на страни, в които инфраструктурните проекти включват финансиране на строителство и ремонт на болници и други заведения, от които жените могат да спечелят, тъй като ще се подобри качеството на обществените услуги, включително здравеопазването. Също така трябва да се разгледа за кого е предназначена инфраструктурата? Дали пътищата ще помогнат на жените да завеждат децата си на училище, да имат по-добър достъп до здравеопазване? Дали ще има също така и средства да бъде назначен персонал за обслужване на различните проекти. Също така е много важно да се види кои сектори са подпомогнати. Знаем, че банките са подпомогнати много сериозно, но се задава въпроса дали парите отиват в реалната економика и ако да, кои сектори са подпомагани. Например, ние чуваме за подпомагане на автомобилната индустрия в различни страни, но Проучването на ЮНИФМ разглежда и други примери. Е, Когато в Китай, Индия, Тайланд и Виетнам се подпомагат малките и средните предприятия, сектори, в които се произвеждат стоки основно за износ, а също така туризма и занаятите, т.е. все сектори, в които са заети жени. Що се отнася до помощта за отделните лица, ние трябва да помислим по какъв начин тези мерки влияят върху неплатената работа на жените. Дали, примерно, се отпускат допълнителни парични средства за закупуване на дрехи и храна на семействата. And in Argentina and Japan, for... В Аргентина и Япония се предлагат стимули на малките и средни предприятия, за да легализират те наетите от тях лица и да плащат социално сигурителни вноски на тях. Такава политика може да има много добро въздействие върху жените. Трябва да разгледаме какви ресурси насочват за всяка категория. Парламентаристите и женските групи, които работят с Министерствата на финансите, които искат в бюджетния процес да се отразят и съображенията за равенството на половете, се стремят да гарантират това, че бюджетните процеси ще са насочени към това жените да бъдат облагодетелствани наравно с мъжете. Важно е също така да се проследи в каква степен страните и с подкрепят съответните комисии за равенство на половете. Разбира се, международните финансови институции, като Международния валутен фонд, например, трябва да гарантират предоставянето на достатъчно средства. Как Европейския съюз подпомага тези страни? Европейския съюз работи заедно с агенции на ОНЕ, като ПРООН и ЮНИФЕМ – и подпомага всяка страна при обмислянето на подходящи мерки за подкрепа. За целта е необходимо да се предоставя пряко финансиране на жените с стопански производители. Предоставяне субсидирани кредити на малки и средни предприятия, също така на женски кооперативи насочване на публични средства в такива сектори като образование, грижи за децата и здравеопазване, в които са заети жените. А също така увеличаване на разходите за социални цели и създаване на работни места за жените в сектори, в които те са представени в голяма степен. Отговорът на кризата не трябва да бъде работни места за мъжете и социални помощи за жените. Економическата криза разтърси вярата на света в неограничен глобален пазар. Обаче кризата предложи също така и възможности за промяна. И точно тази промяна трябва да бъде извършена от правителствата. Застъпниците на равенството на половете в Световната банка посочват, че в сферите най-много засегнати от кризата политическите реакции трябва да бъдат насочени към смягчаване на отрицателните ефекти спрямо жените. Тази реакция, тези отговори са добри за развитието и за жените. Те носят дългосрочна полза от гледна точка на изкореняването на бедността. Но поради това, че въздействието върху заетостта се очаква да бъде най-дългосрочно, това означава, че политиците трябва да преосмислят някои основни някои от основните постулати, например, че мъжът е този, който основно осигурява средства за семейството. Необходимо е също така да се обмисли предизвикателството на промяната в климата и да се отрази този стремеж към преодоляване на това предизвикателство в зелена или екологосъобразна економика. Необходимо е да се гарантира това, че новият растеж не се дължи на това, че жените работят срещу ниска заплата. Важно е да се осигурява възможност жените да получат квалификация, която да им позволява да бъдат платени и заети наравно с мъжете. Има възможност да се извърши една нова зелена революция, насочена към жените, които са основните производители на селскостопански продукти, които служат за производството на основни хранителни продукти. УНИФЕМ смята, че трябва да се премине от ангажимент към изпълнение и правителствата трябва да се нагърбят с тази отговорност. Знаем, че в много страни правителствата са се отказали от изпълнението на много от своите отговорности в сферата на публичното управление – най-малкото тази криза посочи, че има отказ от отговорност от банките, от инвестиционните банки, агенциите за кредитен рейтинг, регулаторните органи, националните правителства и международната финансова система. Нещата не трябва да стоят така. Женските организации и организациите, защитаващи социалните права, иска да се осигури устойчив растеж, който ще гарантира равнопоставеност на половете. Това означава бюджетните процеси да включват съображения за равенството на половето. Необходимо е също така публичния сектор да предвижда възможности за осигуряване на грижи за децата и на здравеопазване – Необходимо е да се намали зависимостта на много страни от външна помощ. Вече приключвам. Точно в такива времена, когато старите модели се разрушават и дори се сриват. И това е добра възможност за едно по-равноправно и устойчиво бъдеще. Много ви благодаря. вам каква... Сърдечни благодарности за тази изключително интересна презентация. Давам ви думата сега за въпроси, за коментари. Различните въпроси всъщност могат да бъдат събрани на едно място и може вие да ги коментирате след като чуем всичките. Първо е госпожа Гомар, след това съм аз, след това госпожа Томсен. Давам думата на госпожа Гомай. Моля. Благодаря. Госпожо председател, радвам се, че сте наш председател, между другото, защото когато бяхме заместник председатели, работехме отлично. Сега искам да видя как ще работи новата комисия. Благодарности към госпожа директора. Знам, че тя има страхотен опит в тази област. Знам, че е страхотен професионалист. Имаме нужда от нещо подобно. Всъщност всички ние се опитваме да изглеждаме като добри професионалисти, но това не е достатъчно. Трябва да си добър професионалист. По отношение на економическата криза в Европа този въпрос се обсъжда надълго и на широко сега. Имаше криза на 19, извинете, конференция в Париж на 19 март, посветена на кризата и жените. Каза се, че 80% от жените са засегнати от кризата. Този ефект, според мен, обаче е само оптическа иллюзия – Когато става въпрос за жените и кризата, трябва да говорим за сегрегация на работното място и всякакви други проблеми. Естествено, че мъжете ще са по-засегнати. Банките бяха измъкнати от кризата. Какво стана обаче? Клиентите получиха заеми при много неизгодни условия. Много е важно да се отчитат и временните и краткосрочните договори при аутсорсинга. 80% от тези работни места се заемат от жените. Ако говорим за данъчни намаления и за намаляване на местата в публичния сектор, ще видим, че заетостта на жените ще намалее още повече. В Нью Йорк имаше конференция, която обсъждаше положението на жените в рамките на семейството в контекста на кризата традиционното семейство вече не съществува, както го знаем. Говорихме и за разликата в заплащането, проблемите свързани с майчинството. Радвам се, че госпожа Лобрани говори за жените в развиващите се страни. Всъщност бедността на жените се засилва все повече и повече. Трябва да има солидарност извън Европейския съюз, не само в рамките на Европейския съюз, трябва да има благотворителни мерки в това отношение. Трябва да инвестираме значително в обществения сектор, трябва да създадем работни места, социална инфраструктура, трябва да се борим с отрасловата сегрегация и сегрегацията на работното място. Трябва да включим повече жени на важни работни места, защото виждате, че стана ясно, че банките, които имаха жени за председателки, не пострадаха чак толкова много и няма какво да говорим повече по този въпрос. Трябва да има програми за финансиране на МСП. Това трябва да е част от цялостната стратегия. Това са моите предложения и аз силно вярвам, че трябва да работим в тясна връзка с вас. Радвам се да ви видя тук. Сега съм обаче заместник-председател на Комисията по конституционни въпроси. Така ли, че мисля, че въпросът за равенство между половете ще е издигнат на по-висок пиедестал, отколкото преди. Благодаря, госпожо Гомай, за всички коментари. Аз самата имам коментари. Естествено, трябва да поискаме отговорност от тези, които ни хвърляха в тази криза. Когато обаче се случи подобна криза, тя дава възможност и за промени. Това е едно предизвикателство, една възможност за тотална промяна – в економическата сфера бихме могли да се надяваме, че ще има някаква промяна по отношение на властта върху системата на економиката, на финансирането, жените в тези системи като цяло до сега бяха доста невидими – в обществения дебат днес ми се иска да чуем конкретни предложения за това как точно трябва да превърнем кризата в възможност за промяна за бъдещето. Това обсъждахме по време на кризата, но сега като че ли се връщаме към онова, което познавахме по-рано. И аз си мисля, че тук идва нашата задача. Трябва да предоставим реални изисквания за промяна. И кратък коментар по отношение на сектора на услугите. Много говорим за това как износната индустрия е засегната от кризата. Преди кризата Сектора на услугите се посочваше като сектора, който най-много ще се разрасне и много често се казваше, че един голям и силен сектор на услугите ще бъде много важен за заетостта на жените. Нека да направя. По-скоро искам вие да направите коментар за това как е засегнат сектора на услугите. Това бяха моите коментари. Сега давам думата на госпожа Томсен и след това госпожа Ярока. Моля, госпожо Томсен. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за много интересното съобщение. Това, което беше за мен особено интересно, се отнасяше до инвестиционните пакети, защото видяхме, че в Европа всичките инвестиции на правителствата бяха насочени към създаване на работни места само за мъже, както вие споменахте, например, строителството. В Европа не обсъждаме как са засегнатите работните места за мъже и за жени. Вторият момент е това, което вие казахте за зелената економика – парламента. Тук говорим за създаване на много нови работни места в сектора на възобновяемите енергийни източници, в сектора на опазването на околната среда. И тази година шведското председателство представи идеята за нова екоекономика и тази инициатива ще бъде след това поета и от Испанското председателство. Ние анализираме как са разпределени работните места в този сектор и виждаме, че на пазара на труда съществува много сериозно разделение между половете, защото в енергийния сектор в Европа днес 80% от заетите са мъже. Бих искала да чуя какво мислите. Как може да използваме тази криза за да създадем нов пазар на труда, в който да няма такова неравновесие. Как да създадем работни места за жени и какво трябва да бъде направено, за да преодолем този проблем с пазара на труда, в който има такава сериозна разлика между мъжете и жените. Благодаря, госпожо Томсън. Давам думата на госпожа Ярока и след това госпожа Парванова. Госпожа Ярока. В доклада имаше много полезна информация, за да видим по-ясно ситуацията. Най-много съм загрижена от информацията за семействата, които са били и без това бедни, а сега вече са толкова бедни, че не могат дори да изпратят децата си на училище. Ние установяваме, че това са също така и хората, които най-трудно могат да се върнат на трудовия пазар. Много често това са големи семейства, семейства в неравностойно социално положение, семейства, в които жените са единствените работещи, съответно единствените, които осигуряват средства за своите семейства. Защото включително и по време на кризите в Източна Европа мъжете са били съкръщавани, а жените си намирали някаква работа на черния трудов пазар, работили са без социални сигуровки и без трудови договори. И често те са били основният доставчик на средства, осигуряваща средства на своите семейства. И виждаме, доколкото разбирам, че тази тенденция нараства. Чуде се как държавите ще реагират на това, защото сега виждам в плановете за възстановяване, че има сериозна загриженост за средната класа, хората от средната класа, които губят работните си места. Разбира се, това е проблем. Но някак си не обръщаме внимание на онези, които вече практически гладуват. Трябва да мислим как тези хора ще оцелят. Над 3 милиона души живеят под е, линията на бедността в Унгария и повечето от тях са от младсинствата. Хората, които практически гладуват, са 800 хиляди души. И не виждаме правителството да реагира срещу това. Благодаря, госпожо Ярока. Давам думата на госпожа Парванова, моля. Благодаря. Аз съм изключително впечатлен и удовлетворен от вашата презентация. Очевидно е, че за всички нас по време на кризата имаше дискриминация. Губят се работни места, най-вече за жените. Въпрос за няколко конкретни групи. Както каза Ливия Рок, жените от младсинствата, разполагате ли с данни, които показват, че от а, уволнените жени по време на кризата големия брой са жени от а, малцинствата. Имаме ли данни изобщо? На второ място, жените с увреждания. Могат ли те да получат а, равнопоставеност на трудовия пазар? и имаме ли двустранна дискриминация. И на трето място, жените в а, възраст, в която могат да имат деца, и процедурите за възпроизводство. Едно проучване от България показва, че 7% от жените, които се подлагат на процедури за да подобрят възпроизводителните си способности, са уволнени. 30% крият, че възнамеряват да родят дете в скоро време. Имате ли данни, които да показват, че нещо се прави за да се защитят тези уязвими групи. И накрая нещо средно между въпрос и предложение. Имате ли някакви инициативи за засилване на заетостта сред жените? Как може да започнем е, с управна точка образование, например, за да можем да се превърнем в е, един по-конкурентен пазар, който да наема жени, защото сега жените се наемат сферата на услугите, но не и на реномирани работни места. Има професии обаче, които са високо платени, престижни, като информационните технологии, възобновяемите източници на енергия, финансирането, консултантските услуги. Как може да окоръжим жените да търсят заетост в тези по-модерни професии? Благодаря, госпожо Парванова. Госпожа Бауер, моля. Да. Thank you very much, chair. I would like... Благодаря, госпожо председател. Искам малко да поразширя темата. Имаме опит и познание относно засилващата се агресивност и насилие по време на кризата. Разполагате ли с някакви данни или опит в тази връзка? Струва ми се, че този страничен ефект може да е много сериозен. По отношение на това, което вече беше казано, разполагате ли с инициативи за засилване на финансовото познание на общо ниво, в учебните програми, например, стана ясно, че една от причините за кризата е свръх задлъжнялостта. обикновените хора нямат достатъчно познание за това какво се случва в финансовия свят. И какво въздейства на финансовия свят върху техния живот? Благодаря. Благодаря, госпожо Бауер. Давам думата на госпожа Майснер. Моля. Ähm, Благодаря ви. Госпожо председател, благодаря ви. Госпожо Лебрани, за много интересния ви доклад. Бих искала да продължа това, което каза госпожа Парванова. Госпожа Парванова каза, че могат да бъдат създадени, създадени много нови работни места, свързани с високите технологии, енергетиката и т.н. Тези нови работни места не е задължително да са предназначени за мъже. Ние, жените, също можем да извършваме подобна работа, но това е тясно свързано с въпроса за образованието и обучението. Разбира се, има много работни места, свързани с технологиите, с техниката. В момента училищата много често се показва стремеж и момичетата да бъдат привлечени към точните науки. Дали обмисляте някакви програми, които да насърчават интереса на момичетата към точните науки, така че те да разберат, че по нищо не отстъпват на мъжете в точните науки, че могат да работят в сферата на технологиите, не после от мъжете. Благодаря. Госпожа Заборска е наред, моля. Благодаря. Бих искала да благодаря на госпожа директор за много интересния доклад. Госпожо директор, вие представлявате ОНФ Европа. Това означава, че вие би трябвало да следите как се предлага помощ от страна на невлиятелните организации. По какъв начин Европейския съюз подпомага най-бедните страни, доколко ефективна е тази помощ? Това е първият ми въпрос. Също искам да попитам, какво мислите за факта, че по време на економическата криза По време на економическата криза трябва да се преразгледат разходването на тези средства и трябва те да бъдат пренасочени, т.е. да отидат при онези, които са най-засегнати от кризата. Благодаря, госпожо Заборска. Последния оратор е госпожа Морен. Моля. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. И аз подкрепям. Присъединявам се към въпроса на Едит Бауер, свързан с кризата и с агресивността, насилието. Това са важни въпроси и бихме искали малко повече да развиете тези въпроси. Сега, по въпроса за жените и професиите, за наятите, какво може да кажете по въпроса за училищните програми, насочени именно към това професионално ориентиране, към техникуми или някакви други заячийски форми на трудова реализация след това? Как смятате, че това може да бъде променено към по посока на професии с повече добавена стойност, а не само прости и първични, тъй като стабилните трудови места са на пазара на високите технологии и на добавната стойност. Благодаря. Благодаря, госпожа Коста, моля. Ringrazio molto per la eh, per questa interessante. Много благодаря, госпожо Лубрани, за интересната ви презентация. Благодаря и за вашата гледна точка, която също е ценна кризата и начина за преодоляването и това ни занимава. Аз мисля, че трябва да се стремим към по-различно разрешаване на тази криза. Жените най-често страдат от безработица, от бедност, от социално изключване. Но същевременно жените са силни личности, стратегически ключови фигури, които подпомагат излизането на обществото от кризата. Така че аз предлагам да погледнем на жената не само като на жертва. Нека да инвестираме, да възложим надежди на жената, за да изведе обществото от кризата и да го поведе към нов управленски модел. Това всъщност вие го казахте, аз подкрепям казаното от вас. И аз предлагам да се стремим към по-различна цел. По-различна цел в смисъл такъв, че съществуват различия между Европа и другите държави. По въпроса за доклада на Комисията по социални въпроси, 17% от населението на Европа в момента живее при условия на бедност – а бедността засяга, както знаем, за съжаление най-много жените. В развиващите се държави пък неравнопоставеността, разликите, пропастите, които се откриват между различните социални групи, са все по- големи, по-дълбоки и насилието срещу жените се увеличава достъпа до медицински грижи е също затруднен. Нека да помислим какво можем. Какво можем да направим, за да преодолеем бедността, особено бедността, в която живеят жените. И една възможност би могъл да бъде достъпът до така наречените микрокредити. Това би послужило за трамплин на много жени. На жените, които са получили известно образование и били са обучени в едно или друго една или друга професия. Благодаря. Темата е изключително интересна. Много съжалявам, че трябва да приканя госпожа Лобрани да бъде максимално кратка. Надявам се, че ще може да се върнем и за бъдеще към тази изключително интересна дискусия. Госпожа Лобрани има думата. Thank you so much. Много ви благодаря. Въпросите са толкова интересни. Наистина ще ми трябва много време да отговоря на всички. Ще се постарая да направя следното. Аз съм записал всичките въпроси, така че ако не успея да отговоря на всички, ще ви изпратя писмен отговор. Бих искала да посоча, че някои въпроси, например свързани с насилието срещу жените, въздействието на кризата върху жените и жените от младсинствата, ние трябва да отчитам винаги, че по много от тези проблеми няма данни. Затова е много трудно да се проучат тези въпроси, затова трябва да се инвестира в събиране на данни. Много от поставените от вас проблеми и много от решенията може да ги намерите тук в Европа. Нашата организация основно работи с развиващите се страни. Ние, например, говорихме за това, че в Европа има добри примери за това как жените да бъдат привлечени към точните науки и наистина това са добри примери. Очевидно е, че има много знания, които са представени тук в тази зала. Тук в тази комисия вие работите усърдно, но вие трябва да знаете какво става и в другите комисии, например комисията по околната среда. Вие трябва да знаете какво те обсъждат, какво те решават, за да може да въздействате върху техните решения. Към госпожа Заборска. Вие знаете, че ОНЕ определенно има много добро партньорство с Европейския съюз. Смятам, че това партньорство може да бъде засилено, особено що се отнася до правата на жените. Ние оценяваме нашето сътрудничество и често установяваме, че когато работим съвместно, постигаме по-добри резултати, ако работим по-отделно по един и същи проблем. Бих ви посочил един пример – много средства се насочват към решаване на една важна криза, каквато е продоволната криза. И много от тези средства се насочват от ООН. Аз също бих задала въпроса колко от тези средства облагодетелстват жените. Ние трябва да мислим къде можем да участваме активно, какво можем да правим понякога. Застъпничеството е добра идея, но ние трябва винаги да мислим за стратегическите политики. Ще прочета още веднъж много внимателно вашите въпроси, ще потърся конкретна полезна информация и ще изпратя писмени отговори на председателката на комисията. Благодаря ви. Госпожо Гомей, моля накратко. Благодаря. Убедена съм, че това обсъждане беше много важно и много плодотворно. Затова бяхме насърчени да задаваме повече въпроси. Може би трябва да каним госпожа директора веднъж или два пъти в годината, защото мисля, че наистина е добре да имаме по-тясно сътрудничество. Много ви благодаря, госпожо Гомай. Още веднъж. Благодарим ви, госпожо Лобрани. Наистина темата беше много интересна. Тя предизвика голям интерес, бяха зададени много въпроси и затова винаги ще се радваме да ви видим в нашата комисия отново. Следващата точка от дневния ред се отнася до устните въпроси. И равенството на половете при постигане равновесие между работата и семейните права и задължения. Ще има устен въпрос към съвета и към комисията. Има също така предложение за резолюция. Наистина времето ни не стига тази сутрин. Затова се надявам, че ще можем да приемем двата устни въпроса. Що се отнася до резолюцията и до обсъждането и ще се върнем към този въпрос на 5 октомври. Тогава резолюцията ще бъде представена на всички езици, а на 8 октомври ще бъде крайния срок за изпращане на вашите предложения. Така че в момента ще се занимаваме само с двата устни въпроса. Сега. Различните политически групи участваха активно в дейността по формулирането на устните въпроси. Смятам, че работихме много добре. Сега Давам думата на вас. Мисля, че госпожа Морен има някои гледни точки. Искате ли да коментирате? Моля. Благодаря, госпожо председател. За, за да не съм по-кратка, ще говоря от двата въпроса. Открива ни се възможност, според мен, така да изразим колко ни вълнува въпроса за съвместяване на трудовите и семейни отговорности, както и за равенството между мъжете и жените в времена на криза, както всъщност днес говорихме тази сутрин. Тези, тези две питания с искане за устен отговор ще ни позволят да обединим всички европейски политически партии около една единствена тема, ако разбира се всички са съгласни. Благодаря. Е, Много благодаря, госпожа Морен. Споделям виждането, че е изключително важно да работим заедно по тези въпроси. съчетаването на професионалния и семейния живот е изключително важна платформа за цялата работа по въпроса на равнопоставеността. Жената да има възможност да съчетава успешно всички сфери, в които се изявява. И така, давам ви думата сега за коментари. Ако няма други желаящи да се изкажат, искам да попитам колегите дали можем да приемем и двата устни въпроса. Струва ми се, че няма възражения. Благодаря на всички за доброто сътрудничество. Много ви благодаря. Då går vi vidare till eh, nästa punkt som är eh, återigen... Благодаря. Преминаваме към следващата точка, която отново е много интересна и важна за нашата комисия. Става въпрос за Стокхолмската програма. Пространство на свобода, справедливост и сигурност ще имаме две уводни слова по отношение на правните въпроси. Представянето ще направи генерален секретар, държавен секретар, извинете, Магнус Гранер от шведското председателство по отношение на въпросите свързани с миграционната политика и предоставянето на обежище, държавен секретар Мина Юнгрен от Швеция ще представи стохомската програма. Стокхолмската програма засяга в голяма степен нашата работа. Когато става въпрос за дискриминация, правосъдие, сигурност за гражданите и така нататък. Искам да поздравя държавните секретари от Швеция. Добре дошли. Då vill jag... Добре дошла на държавен секретар Мина Юнггрен, първия ни оратор. Тя ще говори за миграционна политика и политика за предоставяне на обежище. Добре дошла, радваме се, че сте тук. Въпрос е изключително важен за нашата комисия. Давам ви думата направо. Моля. Госпожо председател, уважаеми членове на Комисията за правата на жените, в началото искам да ви благодаря за това, че ни поканихте да поговорим за подготовката на шведското председателство по отношение на Стохолмската програма и нейното лансиране. Знаете, че това е новата петгодишна програма, която сега ще се приложи. Това е една от най-важните програми и задачи за шведското председателство. Аз ще поговоря за общата политическа ориентация на програмата. След това моя колега, държавният секретар Магнус Гранер, ще поговори по въпросите, по които проявявате по-голям интерес и имате по-голяма отговорност. Стратегическата работна програма по правните въпроси се нарича програма за свободата на свободата, сигурността и правосъдието в Европа. Искаме да защитим чрез нея правата на всички хора. Ние искаме като председателство Стокхолмската програма да бъде балансирана, амбициозна и дългосрочна. Защо амбициозна? Защото трябва да се отрази доброто сътрудничество в областта на правосъдието, което започна през последните години и искаме да създадат ясни политически рамки на това, което трябва да постигнем в дългосрочен план, чрез поставените цели, трябва да се поставят условията и основите на бъдещото сътрудничество. Защо трябва да е балансирана програмата? Защото трябва да се балансират мерките от по-наказателен характер с мерки за защита на личността и нейните основни права. Инициативата за гражданите е в основата на нашата работа. Сътрудничеството в тази област трябва да се основава на конкретни мерки, които да засягат ежедневния живот на гражданите. Държавите членки подчертах тези елементи при сътрудничеството, което установихме – какво означават гражданите за Стокхолмската програма? Означават много. Стокхолмската програма ще се лансира не само от политическите партии, но и от неправителствени организации. Ще има специални интернет блогове по темата и така нататък. Целта на всичко това е да напомня на гражданите, че програмата е насочена основно към тях. Уважаеми членове на комисията, Предстои ни интензивна и вълнуваща есен. Нашия колега Магнус Гранер заедно с мен ще участва в редица двустранни срещи вече участвахме в такива, имаше посещения в Стохолм, които бяха насочени към дискусии на Стохолмската програма. Държавите членки дадоха своите позиции по различни теми. Оставам впечатление от двустранните срещи, че имаме разбирателство относно основните линии на Стохолмската програма и бъдещото сътрудничество – Нашата цел като председатели е да отчетем позициите на държавите членки и да ги включим в програмата, която ще бъде договаряна по време на тази есен. В края на месец октомври шведското председателство иска да представи първия проект за текст. След това очакваме да има интензивни преговори до приемането на програмата на срещата на върха през декември месец. В бъдещия процес, естествено, е изключително важно Европейския парламент да участва, тъй като той е важен актьор. Шведското председателство вече на няколко пъти се срещна с съответните релевантни комисии в парламента, установихме добри контакти и уточнихме работната програма за есента. Изключително важно е да чуем какви са приоритетите и гледните точки на Европейския парламент. Очакваме да видим каква е и вашата резолюция, която ще се появи на бял свят през ноември. С оглед на срещите с Европейския парламент и с оглед на двустранните срещи с държавите членки, с правителствата, ще установим програма, която да отчете вижданията на всички граждани, защото те са в центъра на нещата. Искаме да имаме един открит и прозрачен процес, където всички държави членки всички институции и всички заинтересовани лица участват активно. За нас приемането на Стохолмската програма е законодателен процес и се надявам, че и за бъдеще ще имаме конструктивни дебати с Европейския парламент, защото това сътрудничество е важно за успешния резултат. Трябва да имаме успешен резултат, зад който всички да застанем съвета и Европейския парламент. Благодаря. Много благодаря за тази информация. Давам думата на Магнус Гранер, държавен секретар в Швеция. Моля, имате думата. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по правата на жените, Основната цел на шведското председателство е да се засили сигурността и защитата за нашите граждани. Фокуса върху основните човешки права, който комисията поставя в своето съобщение, е централно за нас. Е централен за нас. Тук се споменават основните права и ценности и най-вече защитата срещу дискриминацията. Учитат се всички форми на дискриминация, религия, възраст, етническа принадлежност, увреждане, пол и така нататък. Освен това, идеята е да се защитят лицата, които са в уязвима позиция, например жените, децата, които са обект на насилие. Защитата на жертвите на престъпление е приоритет в бъдещата програма. Когато човек стане жертва на престъпление, много често той изпада в депресия, в състояние, в което са му нанесени сериозни травми. Много хора се стават жертви на престъпления в различни държави от тази, в която живеят обичайно и е важно да се осигури тяхната защита. Защитата на жертвите на престъпления е важна за Европейския парламент. Това е подчертавано на много пъти преди време и ние искаме да работим в тясна връзка с вас, за да защитим правата на жертвите на престъпление в Европа. Борбата срещу трафика на хора също е приоритет за шведското председателство. Трафик на хора в неизгодно положение жени и деца за сексуални цели или за други цели е отвратително престъпление, срещу което трябва да се борим. В този контекст е изключително важно да имаме европейско сътрудничество, По време на тази есен в съвета се водят преговори за рамково решение за борбата с трафика на хора. Надяваме се, че резултата ще е успешен. Рамковото решение ще бъде важен инструмент в сътрудничество на Европейския съюз срещу трафика на хора. Само, че не е достатъчно да има обща работа на Европейския съюз в тази област. Третите страни, транзитните страни, страните на происход са важни за да постигнем добър резултат. Шведското председателство избра да включи като приоритет в своя дневен ред борбата с трафика на хора, когато провеждаме срещи с трети страни. Организираме важна конференция по темата тук в Брюксел на 19 и 20 октомври. Европейския парламент, разбира се, е поканен на тази конференция и очакваме с нетърпение вашето участие. Надяваме се, че конференцията ще доведе до обмен на добри идеи и опит по тази тема и ще имаме така наречения документ, призоваваш към действия по темата трафик на хора. Ще подкрепим и инициативи за двустранно партньорство, за да се справим с трафика на хора. Въпроса за трафика на хора става по-актуален през 2010 година, отколкото когато и да е било. На двустранните срещи през месец септември почти всички държави членки почетаха колко важен е този въпрос и колко е важно да има мерки за справяне с проблема. Въпросът трябва да залегне в Стохолмската програма, естествено. Шведското председателство ще положи максимални усилия, за да може Стохолмската програма да откликне на нуждите и желанията на гражданите. Надяваме се, разбира се, да проведем конструктивни дебати с Европейския парламент. Аз и сега пред вас е, съм на разположение, ако имате въпроси и коментари. Благодаря ви за вниманието. Сърдечни благодарности Обедена съм, че колегите ще имат коментари и въпроси. Аз искам да дам думата първо на докладчика от името на нашата комисия, госпожа Хименес Бесерил. Искам да ви уведомя, че става въпрос за доклад сътрудничество с други комисии, като комисията по граждански права и правната комисия, както и комисията, която се нарича АВКО. Така че има тясно сътрудничество с други комисии на парламента. Давам думата на нашия докладчик. Имате думата, госпожо Хименес. Да, добър ден госпожо Лунгрен, господин Гранер. Благодаря ви за встъпителните думи. И сега един въпрос към господин Гранер. Когато говорите за европейско сътрудничество в областта на подпомагане на жертвите, искам да попитам, имате ли нещо конкретно предвид или възнамерявате да го разработите по време на шведското председателство в сътрудничество с бъдещото испанско председателство? Дали смятате, че може да създадем нещо като европейска заповед за закрила на жертвите? В Испания, например, ако някоя жена има подобен документ със себе си, който да я закриля, тя спокойно би могла да пътува от Испания до Швеция, до Франция, до Обединено кралство. Благодаря ви. Е, Благодаря. Мисля, че можем да даваме отговор на всеки един отделен въпрос, за да има въпрос и отговор, конкретен отговор, моля. Нека в началото да кажа, че за съжаление въпроса за жертвите на престъпления няма да получи своето окончателно решение в Стохолмската програма. За съжаление, ще трябва да работим ние всички европейски политици по този въпрос в дългосрочен план. Ще засегнем части от него в Стохолмската програма. От положителна гледна точка мога да констатирам, че има широк консенсус относно значението на въпроса свързан с жертвите на престъпления – в страни от Стохолмската програма можем да кажем, че скоро ще има предложение за преразглеждане на съществуващите инструменти. Как ще стане преработката и как а, точно ще се съотнесе, то, съотнесе този процес към Стокхолмската програма, ми е трудно да кажа в подробности, но трябва да работим както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Благодаря. Още хора искат да вземат думата с въпроси и коментари. Виждаме, че темата за програмата е важна и интересна. Първи в списъка е госпожа Пападополос. Моля. Много ви благодаря, госпожо председател. Много внимателно слушах казаното от вас. Имам въпрос към господин Магнус Грунер. Прочетох програмата. Наистина тя е много амбициозна. Говори се също така за неравенството между половете. Според мен има едно такова отношение, че жените са жертви, защото ние много често говорим за това, че трябва да защитаваме жените от трафик, от тероризъм, от насилие, включително домашно насилие. Моят въпрос е следния. Защо да не включим някои мерки за овластяване на жените? Жените днес играят много важна роля в економическия живот, в културата, във всички сфери на живота – и аз бих се радвала повече да видя, че тази програма предвижда през следващите пет години да даде повече права и възможности на жените, да ги направи по-активни в политическия живот. Защото жените не са достатъчно представени на нивата, на които се взимат решения. Оттам имаме и демократичен дефицит. Затова вместо да приписваме само пасивна роля на жените, ще ви помоля да предвидите мерки за насърчаване на жените, за това да им се дадат повече възможности да покажат своите умения. И по този начин ще осигурим по-добро бъдеще за всички. Какво бихте казали по този въпрос? Благодаря. Давам думата на Магнус, който ще отговори, моля. Напълно съм съгласен с вас жените като цяло не са жертви на престъпления. Тук става въпрос за овластяване. Думата е много добра, според мен. С тази оговорка, обаче, трябва да кажем, че трябва да видим какво представлява програмата. Това е програма, която говори за въпроси, свързани с вътрешните работи и правосъдието. Не става въпрос за обществото като цяло. Става въпрос за органите, които се грижат за правосъдието, за правоприлагането. Трябва да констатираме, между другото, че за съжаление жените са по-често жертви на престъпления, отколкото мъжете. И трябва да се заемем с този проблем от полицейска гледна точка. Това не означава обаче, че ние смятаме, че жените като цяло в обществото представляват жертви. Не смятам, че има шведка, която да признае, че шведското правителство трябва да работи по тази тема. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Томсен. Моля. Благодаря. Искам да говоря на датски. Мисля, че вашето представяне беше изключително вълнуващо и мисля, че това е програма, която насърчава и лансира правата на гражданите, особено по отношение на борбата с недискриминацията и трафика на хора. Въпросите са изключително важни. Но знаете, че Дания има резерва по отношение на правосъдието. И искам да попитам какво ще стане не по отношение на представянето на убежище, а по отношение на въпроса с иммиграцията. Тъй като въпросът е сложен, вие казахте, че сте имали дискусии с а, много държави членки, че сте обикаляли. Мина каза това. Как изглежда дебата по отношение на политиката на иммиграцията? Какво може да се очаква? Може ли да има ново развитие? Благодаря, госпожо Томсън. Обръщам се към Мина Юнгрен за отговор на този въпрос, свързан с политиката, свързана с миграцията и предоставянето на обежище. Благодаря за този въпрос. Работим по въпроса за общата политика за предоставане на обежище, искаме да имаме обща политика за предоставане на обежище до 2012 година. Има няколко нормативни акта, които в момента се разработват. Надяваме се, че ще бъдат приети. Най-вече тази, която засяга общия офис за подкрепа или служба за подкрепа. Работим по този въпрос. Работим по въпроса за обща система за предоставяне на убежище. Това е част от стълбовете на нашата Стохолмска програма. По време на двустранните срещи с държавите членки през септември, Стана ясно, че рано да се каже какво ще съдържа точно Стохолмската програма, но цялостното впечатление, с което останахме аз и колегата Гранер е, че има консенсус за това какви трябва да бъдат общите черти. И една от общите черти е общата политика, за която вие говорите, по отношение на външните граници. Изключително важно е да има общи правила – както и по отношение на онези, които пребивават в нашия съюз. Благодаря, госпожо Томсън. Аз говорих не за предоставянето на обежище, а за политиката за иммиграция. Това беше моя въпрос. Okay. Говорих за общата политика за предоставяне на за иммиграцията, законната миграция. Тя ли? Да, добре. Има директиви, които трябва да бъдат допълнени към целият този процес. Има директиви, които прекратиха своята валидност. Има амбиция да се работи в тази област, само че има отлагане за момента. Може би економическата ситуация допринесе за забавянето на процеса. Швеция прие законодателство за иммигрантите, което стана през декември 2008 година и това може да послужи за пример за бъдещата работа в общ европейски план. Естествено, знаем, че има много други държави членки, които имат друго мнение – трябва да стигнем до обща позиция, но работата продължава. Но директивите, които се обсъждат в момента, в момента са замразени, ако мога така да се изразя. Мисля, че тези въпроси трябва да бъдат зададени на комисията по-скоро. Благодаря. Благодаря. Аз самата съм се записала. Искам да задам въпрос относно миграцията като цяло и миграцията на трудова сила. Знаете, че имаме така наречената синя карта. Имаме съществуващи разпоредби в тази област. По отношение на останалата иммиграция обаче, разбирам, че интересът като че ли позамря – и се чудя дали става въпрос за кризата или за нещо друго. Защо спря процеса? Разбирам от госпожа държавния секретар, че има забавяне и искам да разбера на какво се дължи то. И един въпрос за това прекъсва оратора и двамата държавни секретари казват, че Стокхолмската програма трябва да представлява сътрудничество между държавни и неправителствени органи. Та искам да попитам по отношение на общата миграционна политика с какви неправителствени организации ще сътрудничите? Ще ги включите ли? Втория ми въпрос засяга в голяма степен онова, върху което програмата ще има сериозни последици правата на гражданите, мобилността и така нататък. Искам да задам въпрос за сътрудничеството с други организации. Сътрудничество, чиято цел би трябвало да бъде да гарантира правата на гражданите – това са моите въпроси. До каква степен е застъпено всичко това в Стохолмската програма? Давам ви думата. По въпросите, свързани с миграцията, още веднъж повтарям. Причините за това, защо са замрели директивите, свързани с миграцията на работна сила, и други директиви, не мога да кажа, мога да правя хипотези. И имаме тежка економическа ситуация, която покрива не само Европа, но и целия свят. Това сериозно засяга въпросите за имиграцията на трудова сила. Но това си е само хипотеза. По отношение на организациите, които участват в сътрудничеството, искам да почета, например, Върховния комисарят за беженците на ООН. Той винаги може да е важно лице, когато става въпрос за работата, например, по отношение на службата за предоставяне на помощ. Има и други организации, естествено, но ето ви една, например. Магнус, моля. Ако трябва да допълня казаното, в началото трябва да кажа, че в настоящото положение имаме проект за Стокхолмска програма. Той вече се обсъжда почти две години. Част от процеса на дебати беше да има обществени дискусии, в които не си спомням точната цифра, но става въпрос за някъде около 7-800 мнения, дадени от правителства, агенции, неправителствени организации и какви ли още не органи. Основата е изключително широка. Това си е шведски открит подход. За да дам един пример, на път към парламента днес срещнахме генералния директор на Агенцията за основни права. Изключително важно лице е в този контекст. Той щеше да прави представяне пред някаква друга комисия по отношение на програмата. Виждате, че диалога с Агенцията за фундаментални права протича и той е изключително важен. От политическа гледна точка, не толкова от процесуална, е изключително важно и очевидно, че трябва да се отчитат човешките права и в центъра да стои необходимостта от защита на личността. Това стана ясно и от разискванията, които проведохме на двустранна основа през септември. Това трябва да залегне в центъра на Стохолмската програма. Защитата на гражданите обаче има няколко измерения. Едно от тях ясно е застъпено в програмата, а именно защитата, ако станете жертва на терористичен акт, организирана престъпност и така нататък. Друг аспект, който се застъпва в програмата е защитата на човешкото достоинство. Благодаря. Много ви благодаря. Искам да благодаря на колегите за това, че зададох толкова интересни въпроси. Сърдечни благодарности на двамата за това, че направихте представяне на програмата и дадохте ясни и конкретни отговори на въпросите. Виждам, че успяхме да спазим и времето. Вие трябва да си тръгнете точно в 11.30. Много ви благодаря за това, че дойдохте в нашата комисия. Очакваме с нетърпение бъдещото сътрудничество по тези въпроси. Много благодаря. Предлагам да продължим с работата по дневния ред. Трябва да обсъдим доклада на госпожа Хименес Бесерил. Веднага и давам думата, моля. <clears throat> Добър ден отново. Искам да се представя на тези, които не ме познават. Казвам се Тереза Хименес Бесерил и ако питате в моята държава Испания за мен или прочетете нещо по вестниците, винаги ще видите до моето име нещо споменато за защитата на свободата, правосъдието и сигурността. Какво искам да кажа с това? Искам да кажа, че съм се занимавала винаги с защитата, с закрилата на жертвите, на жертвите на тероризма най-напред. Разбира се, това не е било единственото ми безпокойство, единствената ми грижа. Но това, че отдавна работя с жертви, ме е научило да търся общата нишка и да я намирам в желанието да получат възмездие, в желанието да получат справедливост. Именно това правя и в работата си по това проектостановище за пространството на свобода, сигурност и правосъдие на гражданите. Смятам, смятам, че това проекто становище е призвано да открои определени пунктове, целящи да лансират слабо застъпените в Стокхолмската програма аспекти. Аз не обичам да, са жертв, да съм жертва, никой всъщност не обича да е жертва, жените не бива да са жертви но това не бива да ни пречи да признаем, че най-честите жертви на насилието, на трафика с хора, на тероризма са именно жените. И ето това целя. Целя този факт да бъде отразен в Стокхолмската програма. В първия пункт може всъщност да прочетете точно това обращение към съвета с молба да се настои на закрилата на жертвите на престъпления. Нещо, което може да бъде приоритет на шведското председателство, а и на Испанското председателство и идеята ми в този смисъл е създаването на тази европейска заповед, за която преди малко говорих, целяща да запази правата, да осигури закрилата на жертвите на престъпления или на всякакъв вид друг насилие, в която е да била европейска държава. Втория пункт, както може да прочетете, се отнася до жертвите на тероризма като непреки жертви. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че освен потърпевшия Потърпевши са и родителите му, жена му, децата му. И обикновено кой се грижи за благоденствието или за достоинството, често всъщност откриваме жени. Жени, които се занимават с тези въпроси. 90% от участничките в един конгрес, който присъствах на миналата седмица, бяха жени. Жени дошли от различни места, от различни държави, даже и континенти. Случаите, историите им бяха различни, но бяха еднакви в намерението си, в твърдото си желание да, да се борят за признаване на правата за защита и на другите странични, ако можем така да ги наречем, жертви на престъпленията. Считам за особено важен този факт и смятам, че шведското и испанското председателство трябва да се занимаят с него. Забравих да подчертая в първия пункт, че има много млади жертви, млади хора, които са жертви, момичета на 16, на 17 години, които са жертва на престъпление, на изнасилване в повечето случаи или убийства. Тези млади момичета също трябва да бъдат защитени. След това минавам към домашното насилие. Искам да се позова на един доклад на Камерата на общините в Лондон, която казва, че жертвите на домашно насилие са много по-многобройни от жертвите на пътни злополуки, или на всякакъв друг вид инциденти. Аз живея в Испания, живея понякога в продължение на месеци и в Италия, така че мога да свидетелствам за следния случай. Има много емигранти, които са всъщност европейски граждани вече, защото посещават училища, университети в някоя европейска държава, но след това у дома са потърпевши, страдат от насилие от страна баща си, на братята си или на приятелите си. Ето за това смятам, че Стокхолмската програма следва да се занимае с тези въпроси, които са някак недогледани и недостатъчно застъпени. Става дума за тези млади девойки, които са европейки, искат да бъдат или да приличат на европейки, но произхождат от Марокко, от Алжир или от други трети страни. Не можем да им откажем защита, не можем да им откажем закрила. Това, което спомена господин Гранер за защитата на човешки права, ми се струва особено важно, особено в областта на правовото обслужване, което трябва според мен обаче да се разпросте и да обхване цялостно обгрижване на личността, за да не остане тя след това на произвола на съдбата, когато дойде момента, на, когато приключи тази юридическа, тази правна подкрепа, която получава по една или друга причина. И така, ето това е основното за съдържание на моето становище. Може би вие сами сте го прочели вече, просто исках да ви дам някои конкретни коментари. Благодаря. Доколкото знам и доколкото виждам, имаме докладчик, който познава тези въпроси изключително добре. Много ви благодаря. Аз имам един въпрос. Прочетох предложението, слушах изключително внимателно. Виждам, че има много важни елементи тук и си мисля, че всички заедно можем да подкрепим голямата част от вашето становище. Имам само един малък въпрос по отношение на точка 5 говорим за трафика на хора и огромните проблеми, до които той води. Липсва ми тук нещо. Не се говори повече за трафик на хора с сексуална цел. Много данни показват, че най-големия процент трафик на хора се извършва с такава цел. Не може ли да включим малко повече текст а, с такава насоченост? Иначе много ви благодаря. Госпожа Коста поиска думата, моля. Е, ringrazio la relatrice per il suo parere e per anche il suo profilo. Що се отнася до становището? Нямаме съмнение за компетентността на докладчика и бих искала да спомена няколко аспекта обаче. Ако разгледаме цялостната Стохолмска програма, която хваща много аспекти, мисля си, дали не бихме могли да имаме един уводен коментар, в който да се подчертае значението на жените в цялата стратегия. Разбира се, стратегията се занимава с трафика на хора и насилието срещу жените, но може би е добре да възприемем един по-широк подход. И мисля, че това е свързано с казаното от госпожа Пападополос. Не става дума да отричаме това, че има жертви, но мисля, че цялата Стокхолмска програма трябва засилва видимостта на многото жени, които работят в неправителствените организации, правоприлагащите органи. Защото, например, полицията, това е първото място, където се обръщат жертвите. Полицейските служители са тези, които трябва да знаят как да работят с жертвите. Затова си мисля за областяването на жените в рамките на Стокхолмската програма. Що се отнася до становището, аз съм съгласна с много от нещата там. Трябва да кажем, че трафика на хора с цел трудова и сексуална експлоатация е факт. Аз мисля, че трябва да говорим за непълнолетни лица, а не само за момичета, защото мисля си, че това ще бъде по-добре. Също така съм съгласен с концепцията за непреки жертви. Сред нас в парламента има колега, госпожа Борсалина. Тя е непряка жертва, тя е сестра на един убит съдия. И тя много често изнася лекции, свързани с правосъдието, така че бих си позволил да направя следните предложения. Първо, когато говорим за подкрепа от страна на правителството, може би е добре да говорите за компенсиране, обещетение. Защото много често виждаме, че няма средства за защита, включително и средства за правна защита на жертвите, защото трябва да говорим не само за морална и психологическа подкрепа, но и за обещетение. След това непълнолетните във връзка с програмата Дафне. Дафне говори за непълнолетни лица, не само за млади жени или за момичета. Третото предложение. Доколкото знам, домашното насилие е основната причина за смъртта на жените всъщност по-скоро злополуките в домашни условия, но не задължително всеки такъв случай в домашни условия да е свързан с домашното насилие. Така че мисля, че трябва да потърсим някакви статистически данни, които да ни позволят да бъдем прецизни. Сега за ролята на неправителствените организации. Бих искала да се изтъкне подкрепът от страна на правителството, да има по-широко признание на дейността на неправителствените организации в борбата срещу трафика. Много често неправителствените организации много активно работят. Също важно е да се подчертае връзката между органите за местно самоуправление и неправителствените организации. Много често на общинско ниво има програми за рехабилитация на жертвите и връщането им на трудовия пазар. Благодаря, госпожо Коста. Обръщам се към комисията. Имате възможност да коментирате проведения дебат и да дадете пояснение във връзка с информацията, която ни дадоха държавните секретари. Давам думата на госпожа Ана Кино, представител на комисията и госп... господина Наркино, вероятно. Да, благодаря. Няколко пояснения по въпроса за законната имиграция, законодателната дейност по този въпрос. Малко встъпителни бележки по този въпрос и трудностите, които съществуват. Това е много чувствителна област за много държави членки. Това е първата причина. И втората причина е, факта, че юридическата правовата база предвижда единодишно взимане на решение от страна на съвета. Парламентът бива само консултиран. През 2001 година комисията вече бе представила съобщение по въпроса за достъпа до пазара на труда в Европа, което бе след това оттеглено поради блокиране от страна на съвета. След това се продължи с издаване на зелена книга. В момента има друго решение, което също е свързано с единното разрешение, унифицираното разрешение за работа за тези мигранти, които се намират тук законно и това решение също е замразено за момента поне. Преговорите са в задане на улица, защото положението на пазара на труда е особено комплицирано и това определено не улеснява нашата работа. В момента работим по две допълнителни предложения, свързани с сезонните работници и трансфера на работна сила от една държава в друга последната точка в програмата на Стохолмската програма предвижда консолидиране на съществуващите правни документи, както и подобрена редакция по въпроса за семейното право се очаква предложение за ревизия и модификация. Влизането в сила на Лисабонския договор, който предвижда преминаване към процедура на съвместно взимане на решение, най-вероятно ще динамизира те, преговорите по този въпрос и ще ги лансира. Нямам други бележки. Очевидно е, че Стокхолмската програма обхваща всички по-важни моменти. Подробностите не винаги са застъпени, защото наистина човек трябва да направи подборна презентация на въпросите, но според нас това е много добър документ. Благодаря. Вам так. Сърдечни благодарности за тези пояснения. Има ли госпожа Хименес нещо да добави в края на разискванията? Моля. Да. Благодаря на госпожа Коста за подетите инициативи, а и на вас, госпожо председател. И сега. Сега ще прегледам всичко, което сте ми предали до момента като предложения за изменения. Аз самата ще подготвя някои изменения и приканвам всички ви колеги да ми пращате всичко, което сметнете, че може да подобри качеството на документа, за да го превърне в знаме на защитата на правата на жените и подкрепата на пространството на свобода, сигурност и правосъдие на гражданите. Благодаря. Сърдечни благодарности. Благодаря ви за полезните разисквания по тази толкова важна тема. Сроковете. 15 октомври, 12 часа е крайния срок за внасяне на изменения. А, 5, извинете, не 15, а 5 октомври. Очакваме да гласуваме в комисията на 19 октомври, когато сме в Страсбург на това допълнително заседание. След това ще има гласуване в пленарна зала по време на втората ноемврийска сесия. Тя ще е между 23 и 27 ноември. Така изглеждат сроковете и графиците. Преминаваме нататък по дневния ред, точка 12. Имаме гост. Ще почакаме няколко минути преди тя да успее да дойде. Då säger jag mycket varmt välkommen till eh, fru Daniel Richard som är... Госпожа Даниел Ришар, добре дошла. Вие сте ръководител на отдела за политика. Очакваме с нетърпение полезното сътрудничество с отдела за политика. Радваме се, че в началото на мандата на парламента госпожа Решар реши да дойде в нашата комисия, за да представи своята работа. Това е добра предпоставка за добро сътрудничество между нас и между отдела за политика. Искаме да получим необходимата информация колкото се може по-рано. Искам да предоставя с удоволствие думата на госпожа Даниел Решар. Моля. Благодаря. Благодаря за тези любезни встъпителни думи. Обикновено представители на служба не се явяват е, в парламентарни комисии, но през миналата легислатура имахме вече прецедент, който доказа, че всички евродепутати и техните сътрудници отделят голямо внимание на това, което нашите служби биха могли да им допринесат. Ние предлагаме редица услуги на вниманието на парламентарните комисии. Услуги, които са допълнителни на тези, които предлага госпожа Мариано и нейните сътрудници като секретарят на съответната комисия. Ние предлагаме външни и вътрешни услуги. Всички комисии парламента разполагат със съответен бюджетен задел. Ние не можем да, да започнем работа по някакво възложение, без да има изрична заповед за това от страна на координаторите. В този смисъл има, има средства, има предвидени бюджетни задели и би било жалко да не ги оползотворим. Ето за това искаме да представим над вашето внимание един инструмент, който е нещо като класьор, персонализиран, личен документ, тъй като може да бъде нагласен в зависимост от езиковия профил, от езиковите предпочитания на всеки депутат роден език или какъвто и да било друг и там да се съхраняват документите, от които депутата би могъл да има нужда. Народния език или на някои от работните му езици. Обикновено ви раздават брошурки, разпечатани в различни цветове или ви дават а, флашки и всякакви други електронни носители. Това, което ние предлагаме е малко по-различно. Това е класьор, който позволява да се актуализира информацията в реално време. Защо? Защото ние имаме възможност за достъп във всеки един момент до законодателните проекти, които са в процес на договаряне или преразгреждане. Веднага след като някой документ стане окончателен, веднага го включваме по този класьор. В класьора, разбира се, може да работите и вие. Извинете, това е моя мобилен телефон. Много съжалявам, че съм забравила да го изключа. Извинете ме, извинете ме. Винаги се случва, винаги звъни в най-неудобния момент. Значи, връщам се на моя класьор, който е личен документ, персони, персонализиран, в смисъл такъв, че нещо, което вече сте проучели и не ви интересува, може да го елиминирате или да го подредите някъде другаде в някоя друга папка и да го замените на освободеното място с нов документ. Сабина Маняно получава документи и съответно ми ги препредава, получава и въпроси и запитвания от ваша страна и също ми ги препредава. С това искам да кажа, че може да продължавате да се обръщате към нея. Нашият класьор, нашият класьор заема малко място, това трябва да го признаем, така че ако не искате да си го носите в Страсбург, може да продължите да използвате дискове, флашки и обичайните електронни носители, с които работите. Искаме да започнем наше, нашата работа именно с вашата комисия. защото вече имаме разработено сътрудничество в областта на тези нововъведения, тези улесняващи логистиката дела. Нашата работа е новаторска така че не знаем дали ще бъде добре посрещната или ще мине незабелязана. Така че много ще ви бъдем благодарни за всякаква обратна информация, било тя положителна или отрицателна. Запознайте се, ако, ако обичате с този наш продукт и ни кажете какво мислите. Ако минем първата, първият изпит, ще продължим да работим но за това са ни необходими а, мненията, впечатленията. <laughs> Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че не отнех много време. Вам так. Сърдечни благодарности за предоставената информация и за това, че представихте контекста на работата. Благодаря ви за материалите, които ни предоставихте в папката в класьора и имаме много средства на разположение, веб страницата и така нататък, но за да сме сигурни, ще се допитваме до вас. Изключително практично е да имаме материал в папка. Стоим на компютъра, но ни трябва нещо веднага и просто поглеждаме в папката и го имаме. Чудесно. Сега имаме достъп до материала и ще се свържем с вас, естествено, на по-късен етап. Давам ви думата сега за коментари и въпроси, ако вече имате такива по предоставения материал. Ако не се лъжа, госпожа Корнелисен има коментар, моля. Um, Първо, бих искала да благодаря за отела за политиката. Информацията изглежда много добре представена и ще бъде много полезна, особено за новите депутати, като мен, например. Аз започнах през юни и все още чета всичко, за да бъда добре подготвена и наистина смятам, че информацията се представя по блестящ начин. Дали бихте могли обаче да ни кажете малко повече за това как избирате темите за вашите изследвания? Доколкото аз разбрах, парламентарната комисия решава за това каква ще е темата, но след това се взима решение за това как конкретно да се формулират въпросите, определя се методиката на изследването. Исках да попитам как се взимат тези решения. Давам думата на госпожа Решар за отговор. Да, разбира се, с удоволствие ще обясня. Не исках да вземам излишно време с излишни обяснения, но сега ще дам малко пояснения. Да, наистина изборът, изборът на изследването и неговата тема е в обхвата на действие, в компетенциите на комисията. Но, за да използваме разумно бюджетните средства, какво правим? Опитваме се да не повтаряме вече съществуващи на пазара изследвания. Не дублираме работата, с други думи. Разбира се, не винаги парламента може да реши да възложи някакво изследване по бюджетни ограничения, но отделни евродепутати биха могли, ако забележат, че съществува наложителна нужда от изследване по един въпрос, може да, да възложи създаването или започнето на работа по дадена тема. Това вече ще бъде свързано не с бюджетни средства, а с личен състав. Аз самата работя сама, нямам сътрудници за разлика от Клер. Например, някой депутат или неговия сътрудник, който желае да възложи някакво изследване, може директно да се обърне към нас чрез посредничеството на Сабина. Някои примери ще ви дам. През миналия мандат работихме много по въпроса за жените роми. Започнахме и видяхме, че вече има много, много писано по този въпрос. И по-специално ни привлече вниманието факта, че економическото състояние на жените роми не е достатъчно добро застъпено във всички тези съществуващи на пазара изследвания и за това именно по този въпрос работихме. Искам да кажа, че економическите средства и личния състав продължават да са ограничени. Не винаги можем да отговорим едновременно на няколко няколко искания, на няколко питания. Затова искам да ви предупредя, че ни се налага да степенуваме по важност. Не сме бюрократи, това е сигурно, но така или иначе се опитваме да спазваме процедури и правила. Те не са бюрократични, те са законови законови и са свързани с процедурата за държавни възложения. Е, по-специално превода на документите на всичките официални езици на Съюза, за да може всички да имат еднакъв достъп. Ето, за това се нуждаем от а, е, няколко дена или седмици време, за да сравним, сравним получената информация това, което ни се налага да го възложим на външни подиспълнители и да го сравним като бюджетно предложение и така нататък. Тоест не винаги ще ни е възможно да реагираме светкавично, мигновено. Особено когато става дума за съпоставяне за съпоставителни данни между държавите членки, 27 държави членки, това имайте предвид, че отнема дълго време и струва много пари. Как разрешаваме този въпрос? С специални рамкови договори, които не искат бързо освобождаване на средства, а позволяват постепенно пускане на оферти, получаване, сравняване. Това обаче е приложимо само за малките поръчки. За малките поръчки подобна рамкова процедура дава добър резултат. Ако имаме работа по съпоставено изследване, ще бъде по-трудно. Благодаря. Благодаря. Госпожа Коста също поиска думата. Моля. Много се радвам, че имаме този пряк контакт. Той е много полезен. За това Бих искал да ви благодаря за хубавия подарък. Имам въпроси. Първо, разбира се, важно е да се обвържат целите на парламентарната комисия с проучванията и аз разбирам, че в тази светлина графиците са важни. Но разбирам, че дори още от сега можем да започнем да мислим за два въпроса, които ще бъдат важни за нас. Първо мисля за следващата година, която е година за борба с бедността и последващата, която е година на доброволческата дейност. Това са две големи теми и мисля си, че някои от аспектите могат да бъдат разгледани по-задълбочено. Разбира се, жените имат ключова роля – в двете сфери. Не знам дали ще имаме водеща комисия по двете теми, но мисля си, че бих могли да ви помолим за изследване. Мисля си, че наистина е добре да използваме експертите. От тази гледна точка бих искал да питам какви са вашите отношения с изследователите в държавите членки. Дали са добри или лоши тези отношения? Мисля си, например, за Италия. Има ли хора, към които се обръщате, за да получите информация? Дали имате контакти с статистически институти, научно-изследователски центрове? Дали имате такива отношения с експертите в държавите членки или използвате ваши собствени изследователи? Благодаря, госпожо Коста. Обръщам се отново към госпожа Решар за отговор на въпрос на госпожа Коста. Много. Благодаря за проявения от вас интерес, госпожо Коста. По въпроса за изследователските центрове. Да. Да, стремим се да поддържаме максимален брой контакти с максимален брой изследователски центрове. Разбира се, имаме и някои ограничения. Какви са те? Ясно е, че когато се работи на, европо... на европейско равнище, нещата са малко по-различни. В смисъл такъв, че предпочитаме по разбираеми причини брукселските развойни центрове или изследователски центрове. С това не искам да кажа, че по-удалечените изследователски центрове не са обект на нашето внимание, просто по логистични, по бюджетни причини. Под 160 хиляди евро имаме възможност за влизане във връзка с максимален неограничен брой на евентуално заинтересувани от сътрудничество с нас изследователски центрове. Разпращаме покана, покана за получаване на оферта на най-малко 5 такива изследователски центъра. 5 е минималния брой. Може да бъдат 25, например. Ако познавате някой център и искате специално да ни го препоръчате, чудесно заповядайте. Това не значи обаче, че ще бъдат избрани. И сега идвам до втората част на процедурата. Над 160 000 евро трябва да лансираме официално, открито за всички предложения за набиране на оферти. Публичен търг, публикуван в е, официалния вестник на Европейския съюз. и понякога ни обвиняват, че с подобен вид информация и покани за набиране на оферти разпространяваме поверителна информация. Ние обаче предпочитаме да си сме изправени пред този риск, ако в замяна на това получаваме повече оферти. Всички критерии биват ясно откроени в самия текст на търга. Обикновено се съветваме с хора, които имат неизкушен поглед върху нещата, в смисъл такъв, че идват от друг, не свързан с темата на конкретната работа, на конкретното изследване сектор. И ето така процедираме. След това пристъпваме към подбора на успешните кандидати, като се стремим да затягаме колкото се може повече контрола относно финансовите препоръки. Ние сме разпоредители на финансовите средства и затова отговорността е наша. Обикновено, когато се стремим да сме максимално полезни на депутата, се опитваме да постигнем неговото мнение предварително, какво мисли по този евентуален доставчик, с който ще работим и какво става неговият сътрудник, сътрудника на депутата изведнъж, без много да му мисли, разкрива какъв ще бъде резултат от, от процедурата на подбор на кандидати, нещо, което всъщност обезмисля цялата работа на публично изнасяне на информацията. Нещо, което сме длъжни поради факта, че работим с обществени средства. Благодаря. Сърдечни благодарности за цялата информация, която ни предоставихте, за папката, за материала, който ни предоставихте. Очакваме с натърпение сътрудничеството с вас. Отново ви благодаря. Преминаваме нататък по дневния ред. Информация от председателството съвсем накратко. Имаше тази сутрин заседание на координаторите започна в 9 часа. Взехме следните решения. Взехме решение да изготвим доклад, който се нарича Ролята на жената в застаряващото общество. Доклада беше възложен на ЕМП. Ще изготвим и становище по отношение на мерките за борбата срещу рака. Избрахме група, политическа група, която да отговаря за това становище. Това са социалистите и демократите. взехме решение по отношение на членовете и заместник членовете на Европейския институт по равенство между половете. Пълноправни членове с следните две лица Лис Кели и госпожа Вилем Рой Грок. Това са пълноправните членове. За заместници бяха избрани госпожа Мадаряга Аберастури и госпожа Лиси Грионер. Такъв беше резултата от гласуването на срещата на координаторите. Взехме решение за публичните изслушвания – в рамките на работната ни програма ще се организират следните изслушвания. Първото се нарича към нова европейска стратегия за равнопоставеност. Това ще бъде една от големите ни важни задачи в рамките на годишната работна програма, нова стратегия. Надяваме се, че ще успеем да се обединим около набор от конкретни мерки в рамките на тази нова стратегия. Освен това, това ще бъде някакъв вид платформа за бъдещата ни работа в областта на равнопоставеността. Второто изслушване, за което взехме решение, е свързано с факта, че 2010 година е година за борба с е, бедността и социалната изолация. Силна подкрепа получи едно такова изслушване. То е изключително важно. Третото, за което взехме решение, е свързано с социалната интеграция на жените. Става въпрос за жените от етническите малцинства. За тези три взехме решение. Освен това, обсъдихме и темата за Международния ден на жените. Дойде времето да вземем решение за темата. Започваме сега планираната работа. Темата ще бъде насилието срещу жените. Взехме решение за това кога ще отчетем Международния ден на жената. Насилието е приоритет за Испанското председателство, затова решихме да приемем тази тема. Взехме решение за това какви пътувания ще се правят, какви делегации ще има до 2010 година. Взехме решение да участваме в конференцията на ООН в началото на март. Става въпрос за последващите действия, наречени Пекин плюс 15. Колегите сметнаха, че това е интересна тема и трябва да се участва на тази конференция. взехме решение да направим посещение в Будапеща по време на унгарското председателство. Това е в съответствие с принципите, които сме определили да се прави пътуване, за да се подготви бъдещо председателство. Взехме решение за посещение на Института за половете това ще стане вероятно някъде май-юни 2010 година. Изхождаме от е, факта, че трябва да се прави такова посещение всяка втора година в този институт. Доброто сътрудничество е от интереси за двете страни. Същото въжи за контактите между нас взехме решение и за пътуване до Исландия. Това е важно, тъй като имаше много интересни събития напоследък в Исландия и затова координаторите сметнаха, че е добре да се направи такава делегация. Естествено, протокола ще бъде изпратен на всички членове. Става въпрос за решенията, които взехме на заседанието на координаторите. Остава точка 14. Разни. Нещо имате ли по тази точка? Ако нямате, преминаваме към точка 15. датата на следващото заседание на комисията. Ще се видим отново на 19 октомври в Страсбург. Ще имаме извънредно заседание. Там ще гласуваме. Ще се срещнем и с комисар Валстрем. Това ще бъде на 19 октомври. Нашето следващо заседание в Брюксел ще е на 4 ноември. Доста ни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 взимате папките от отдела за политика със себе си, може да ги оставите тук, за да ни служат по време на работата. Така приключихме работата тази сутрин, приключихме заседанието. Беше изключително вълнуващо да обсъждаме тези въпроси с колегите. Благодаря ви за работата по време на тези два дни. Благодаря на секретарията за добре подготвеното заседание. Благодаря на преводачите, които дават възможност